colleagues, let's start. Колеги, нека преминем към следващата точка от дневния ред за следобедното съседание. Второ обсъждане на проекто резолюция за европейската политика за съседство, доклади за напредъка за 2012 година. Внесени са 460 изменения. Не всички изменения са преведени към всички езици. Повечето от измененията са на английски език. Ще дам думата на докладчиците господин Цариош Волски по източното партньорство и на господин Панцери за държавите на юг от Европейския съюз. Но нека приветствам с добре дошъл нашия посланник в Тифлис, господин Филип Димитров. Той прие на нашата покана да ни запознае с актуалното положение в Грузия. След като се изкажат докладчиците, ще дам думата на господин Димитров, но първо думата има господин Сарио Жволски. Благодаря, господин председател. Неодавна обсъдихме моя доклад на първо четене, така че сега ще се опитам да бъда кратък. Внесени са 460 изменения. Благодаря на всички колеги, включили се с изменения в работата по моя доклад. Колегата Панцери и аз най-напред ги прочетохме, а след това се опитахме да изготвим подходящи компромисни изменения. Наблюдават се промени най-вече в държавите на изток от Европейския съюз. Днес сутринта разговаряхме за временното прилагане на споразумението за асоцииране с Украина. Като се имат предвид промените, може да се наложи да се внесат промени в графика. Вероятно е, по-скоро да се забави процесът, но това ще зависи от председателя ни, господин Брок, ще зависи и от развитието на събитията. Ще видим кога Украина ще изпълни всички наши изисквания. Тогава в доклада ясно ще можем да заявим дали препоръчваме или не подписването на споразумението. Всъщност моята част, частта за държавите на изток от Европейския съюз, причинява проблеми. Благодаря на господин Панцери за разбирането, което проявява. Всъщност, моята част се отразява върху графика на работа по доклада. Ще се проведат три срещи с докладчиците в Сянка. На една от тях ще бъде обсъден целият текст. След това ще бъдат проведени още две срещи, съответно за страните на изток от Европейския съюз и за южните ни съседи. Благодаря на господин Панцери за чудесното сътрудничество, което установихме по време на работата по доклада. Много от измененията са добри като съдържание, но нерядко и някои изменения се повтарят. Има и такива, които излизат извън рамките на доклада. И с цялото ни уважение към тези изменения, няма да можем да ги вземем предвид. С това не омалуважаваме, разбира се, съдържанието им. С господин Панцери се споразумяхме, че ще приемем само тези изменения, които привнасят нови съдържателни елементи в доклада. Моля колегите, чието изменения няма да вземем предвид, да проявят разбиране. А що се отнася до моята част, за източните съседки на Европейския съюз, аз съм оптимист. Ако се сбъднат моите оптимистични очаквания, що се отнася до срещата на върха в Вилнюс, с настоящия доклад можем да отправим едно навременно послание. Послание за онова, което може да се постигне на срещата на върха в Вилнюс. Днес сутринта разговаряхме с господин Оса Ливан. Бе упоменато, че ако събитията се развият така, както очакваме, и ако съветът вземе решение за временното прилагане на споразумението за асоцииране, в доклада може да се включи един пасаж, с който да отговорим на изискванията по процедурата за съгласие. Не така, както е предвидена в договорите, а по силата на джентълменско споразумение между парламента и съвета. Ако приложим процедурата за съгласие така както е уредена в договорите, то това ще отнеме по-дълго време. Предвидено е ние да дадем своето съгласие през пролетта, но като се има предвид трудното положение в Украина, ни се иска да дадем съгласие на съвета по-рано, за да няма ненужни забавения и за да може да се пристъпи към временно прилагане на споразумението в търговската му част. Това бе всичко от моя страна. Благодаря на съдокладчика си за чудесното ни взаимодействие. Благодаря. Сега давам думата на докладчика за южните съседки на Европейския съюз, господин Панцери. Благодаря ви. Позволете ми от своя страна също да благодаря на колегата Сариош Волски, моя съдокладчик. Мисля, че постигаме добър напредък. В общата част трябва да постигнем баланс, да очертаем приоритетите си, по общата част са внесени поредица изменения. Изменения по съображенията, както и изменения, визиращи резолюции и решения от миналото. Внесени са и някои изменения, в които се набляга на принципа повече срещу повече или съответно по-малко срещу по-малко. Визират се и някои общи концепции от европейската политика. Ще разгледаме тези изменения много подробно, за да постигнем необходимия баланс. Има и някои много основателни изменения, в които се заявява, че трябва да вземем предвид стремленията на гражданите на арабския свят, стремленията им към свобода и настояването им за борба срещу корупцията. Можем да вземем предвид тези изменения, защо не, но трябва да отчетем при това цялостната логика на текста. Има още една поредица изменения, визиращи южните съседки на Европейския съюз. От тези изменения тясно си сътруднича с господин Зарио Жволски, за да има и последователност в текста. Не мисля обаче, че ще има някакви съществени проблеми трябва да постигнем компромис по изменения 73 до 84, както и по изменения 96 до 99. Ще има и технически компромиси по конкретни пасажи във връзка с новата политика за съседство както и по някои изменения, както и по някои пасажи, извинете, за мълцинствата, гражданското общество и НПО. Има цяла серия от изменения по точка 4 от, до 13. Това са изменения 144 до 174. В тях се упоменават източните съседки на Европейския съюз. Ще помоля господин Цариуш Волски да коментира по тях. А що се отнася до частта за южните съседки на Европейския съюз, ще изготвим компромиси по някои пасажи, например за специалната работна група. Изменението за специалната работна група изисква Европейският парламент да участва в нейното съставяне. Когато говорихме за специалната работна група за Тунис, изискахме такава група да бъде създадена от Върховния представител за външната политика и политика на сигурност. Мисля, че можем да създадем такава специална работна група и за някои наши източни съседки. Трябва особено да наблегнем и на демократичния преход, както и на регионалната интеграция – в южните съседки на Европейския съюз. Много от измененията визират конкретни държави на юг от Европейския съюз, но трябва да вземем предвид, че има ограничения за обема на доклада. Има конкретни изменения, например, за Алжир и Египет. Ще включим в текста някой от тях. Тази сутрин говорихме за доклада Танък и по-специално за държави като Марокко. Ще вземем предвид измененията по конкретни държави на юг от Европейския съюз, когато разговаряме с докладчиците в Сянка. Ще трябва да си изготвим обща позиция по тези изменения. Доста оптимистично съм настроен. Мисля, че много скоро ще можем да приключим работа по текста. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка, но нека първо дам думата на посланника ни в Тифлис, господин Филип Димитров. Той ще ни запознае с актуалната ситуация в Грузия. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Запознах се с текста на проекто резолюцията. Радвам се, че в него се отбелязват забележителните постижения на Грузия от изминалите 10 години. И мога да кажа, че всеки, който е бил в страната, се е убедил в тези нейни постижения, които според мен са необратими. Наблюдава се една определена нагласа сред широката общественост. Това е нагласа в подкрепа на Европейския съюз. Това показват и социологическите проучвания. Нагласата на широката общественост в Грузия определено е прозападна и проевропейска. Много е важно от друга страна какви стъпки ще предприеме и Европейският съюз, за да се запази тази нагласа. И казвам това, като имам предвид нашата загриженост във връзка с най-новите събития в региона. В Грузия обаче няма вероятност да се упражнява натиск отвън. бяха отцепени 20% от територията на Грузия и за това е много трудно да се оказва натиск там. Но има предизвикателства, свързани с процесите вътре в страната, с политическата динамика. Трябва много отблизо да следим Вътрешно политическите събития и политическата динамика в страната. Не мисля обаче, че в навечерието на срещата на върха в Вилнюс ще има някакви изненади. Много отдавна вече Грузия се стреми към асоцииране към Европейския съюз. В проекто резолюцията си призовавате за бързо подписване на споразумението, както и за либерализиране на визовия режим. И много е важно да се либерализира визовият режим, като се има предвид, че ще има сигурно и конкурентни предложения към страната. Страната се намира в много особено положение. Предстоят президентски избори, за които ще се кандидатират трима политици, представител на управляващата партия, на про-западна политическа сила и на още една опозиционна сила. Трябва да се търсят компромиси, Министър-председателят заяви, че ще подаде оставка и това неизбежно ще доведе до сериозни промени в структурата на управляващата партия. Дори може да се стигне до нейния разпад. Трябва да имаме предвид, че управляващата партия е конгломерат от различни сили и трябва най-вече да отчетем прозападно настроените елементи в тази структура. Трябва да направим така, че те да не изчезнат от политическата сцена в страната. Има още един много важен въпрос. И това е запазването на силната прозападна тенденция в Грузия. В момента тя се представлява от опозиционната партия, бившата управляваща партия УНМ. И имаме много ясни данни за това, че се правят опити за унищожаването на тази партия. Имаме информация, например, от правозащитнически организации, в която се изтъкват недостатъците както на миналото, така и на настоящото правителство. И в тези текстове много ясно се заявява какво можем да допуснем и какво не. Много е важно да отчетем необходимостта да останат на политическата сцена в Грузия про-западно настроените сили. В проекто резолюцията си отбелязвате забележителния успех постигнат от Грузия през последните 10 години. Този забележителен успех до голяма степен се дължи на бившето правителство. Важно е да се запазят завоеванията от миналото, Ако бъде унищожена бившата управляваща партия, то с това ще бъде унищожено и част от нейното наследство. А част от това наследство е ясната прозападна тенденция в страната, както и много ясната проевропейска позиция на грузинските граждани. Разбирам, че нямаме много големи възможности за действие, но текстове като вашата резолюция могат да ни бъдат от полза. Благодаря на посланник Димитров. Ако позволите, Яцек Сариош Волски ще ви зададе кратък въпрос. Благодаря. Имам кратък въпрос, господин посланник. Веднъж бяхме изненадани от случващите се в Грузия. Това беше през август 2008 година. Тогава ние гласувахме резолюция за разполагане на военни части в Абхазия и Осетия, за, това, за да се възпре настъплението там. Надяваме се, че този път няма да бъдем така изненадани внезапно. Имам два въпроса. Първо, Сакашвили ще бъде втория шофьор, така да се каже, и ще контролира нещата зад колисни. Зад колисно. Как ще стане това, когато не се предвижда конституционна отговорност? Саакашвили обявява, че сегашната опозиция е лоша и трябва да бъде заместена от добрата. Добрата е Мочернадзе. Партията на Мочернадзе е антиевропейска. Те завладяват медиите и така, че мнението да бъде изместено от проевропейско към антиевропейско и Грузия ще се отправи ем, към пътя, който, по който е поела а, Армения. Благодаря. Благодаря, Яцек. Давам възможност на посланика да отговори на краткия въпрос и след това ще спрем с въпроси, защото това не е изслушване на посланника в Грузия. Господин посланник, имате думата. Благодаря за въпроса на господин Сариш Волски. Не мога да ви кажа със сигурност какво се крие в умовете на всеки един от политиците е там, но въпреки всичко наблюдава се развитие, което ще зависи от действията на участниците в политиката в Грузия. Сигурен съм, че всички тези, които са отявлени защитници на европейската идея в Грузия, биха искали тази идея да бъде подсилена. Като казвам от това, аз съм наясно, че съществуват известни рискове и по тази причина в моето експозе подчертах, че е важно да се използват нашите инструменти, нашият капацитет за информиране, и да дадем ясно да се разбере, че Грузия трябва да се развива в посока Европейски а, съюз и а, участващите в политиката там, а, които се борят за проевропейската идея, да бъдат подкрепени. Благодаря ви, господин посланик, че бяхте тук сред нас. Сега продължаваме с списъка с изказващите, изказващите се господин Кобо. Процедурен въпрос преди това. Да. Някак си ми се струва странен начина по който работим тук този след обяд. Приветствам и тук нашия посланник е господин Димитров, който е тук обърках му името, съжалявам с името на наш колега, но както и да е. Дали говорим сега за, точно за Грузия? Бих приветствала такава дискусия. А, но а, сега а, посланика се изказва, след това господин а, Волски, след това посланика му отговори, този тип разговор ми се струва странен. Аз също искам да очаквам в този разговор. Ако ще обсъждаме е, Грузия, нека да го направим с участието на посланика, но не по този начин, по който беше направено. Благодаря, казва председателя. Още един процедурен въпрос. От името на моята политическа група, значи, сега присъствието на посланика не беше в проекта от дневния ред и тук ще се проведе изслушване за Грузия, което не отговаря на процедурата. Доста въпроси възникват сега по отношение на процедурата. В началото беше обявено присъствието на посланика, никой не каза, че е против неговото присъствие, беше обявено, че посланика ще каже няколко думи за ситуацията в Грузия и аз след това обявих, че това не е изслушване за Грузия и продължаваме с общия дебат по темата. Така че, колеги, да, Грузия е част от всичко това. Коментар от залата без микрофон. Председателя, беше обявено в началото и вие не възразихте против присъствието на посланника. Но ако имате нещо да... Да, ние ще си го отбележим. Господин Брок иска да каже нещо. Моля ви, нека да, да се отпусне малко. Тук имам един доклад, който обхваща и Грузия. Но не само. И днес имахме възможност посланика да бъде тук сред нас. Това беше обявено. Няма спор по, по, по този въпрос. Последните дни а, говорихме и за Украина, и за други теми, и днес решихме вместо да а, допълваме нова точка от дневния ред, да включим а, изказването на посланика Димитров тук в рамките на точката за европейската политика за съседство. Може по, по доклада с Волски панциери да се продължи дискусията. Не виждам какъв е проблема. Но някой може да иска сега да каже нещо и за Китай, някакви коментари, които няма да са уместни в рамките на тази дискусия. Още отдавна ние знаем, че посланика ще взема отношение по една страна, която ние обсъждаме и това ни се струва съвсем разумно. Ако неговите ам, ам, изявления не, не са угодни на един или на друг, аз не мога да направя нищо. Ако имаме различни политически гледни точки, това ам, няма нищо общо с нашата покана. Аз е, уважавам много господин Димитров, който е посланик в е, Грузия. Трябва високо да ценим неговите постижения, защото за първи път в е, една такава страна за помирен начин бе предадена властта след проведените избори. Нека да имате това в предвид. Благодаря ви, председателя. Благодаря. Смятам, че сега а, няма нужда да обсъждаме този въпрос. Отново ли процедурен въпрос? Нещо лично искам да кажа. Аз не съм протестирала срещу присъствието на нашия посланник в Тбилиси. Въобще не съм а, възразила. Но това, че господин Сарюш Волски каза нещо, против което аз протестирам. Не протестирам срещу това, че посланика е тук. Вижте какво. Никой от нас не е способен да контролира Сарюш Волски. Colleagues, let's, let's go further with the interventions. Нека да приключим с тези изказвания и ако Яцек може да стоиш прав, ако искаш. Ако някой е, иска да заде въпрос към посланика, смятам, че той ще отговори на, е, на въпросите. Нека да продължим с господин Ковал и с общия дебат, свързан с е, темата, която обсъждаме в момента. Благодаря. Благодаря на докладчиците за изготвяне от тях доклад. Този доклад обхваща и развитията в Украина, но когато обсъждаме Украина, забравяме, че Европа показва известна умора имаше обещания, свързани с облегчаване на визовия режим за Украина. Този въпрос беше е, сега някакси пропуснат. Такъв въпрос беше обсъждан и във връзка с Молдова. Говорят всички сега за среща на върха в Вилнюс. Да, тази среща е много важна важни по отношение на търговията. Европейския съюз трябва да покаже отговорност и става въпрос за граничен контрол, за визовия режим и за проверка на лични данни при показване на лични документи при преминаване на границата. Имаше семинар от фундация Берлот, Бетрот и ставаше въпрос и за този въпрос. Важно е да се работи по въпроса за облегчаване на визовия режим. Страни като Молдава и Украина. Цялото им доверие се крепи върху този въпрос за визовия режим. Наред с въпроса за търговията стои въпросът за визовия режим. Това трябва да е един от нашите приоритети в работата ни в Европейския парламент и в институциите като цяло. В, ин... в институциите обаче понякога определени въпроси се пренебрегват. Госпожа Копа, благодаря първо ще се изкажа от името на докладчика в Сянка Марк Сивич, който не може да е тук. Европейската политика за съседство ам, о, засяга много хора. Трябва много сериозно да подходим към тази политика. Необходима е подкрепата на Европейския парламент и по отношение на работата на Евронест. Европейския съюз е положил значителни усилия. Европейската политика за съседство се развива добре или не, в зависимост от това, кой е на вас съответните държави. Тази, е, тази политика не трябва да се използва е, за е, вътрешнополитически игри. Продължавам с моето мнение. Европейската политика за съседство е много важна по отношение на последните развития в, в източното съседство. Освен това трябва да се има предвид и Средиземноморието. морието Оказва се влияние върху страните от източното и южното партньорство. Необходимо е да се гарантира свобода на словото, да се зачитат човешките права и така нататък. Това са основни принципи на Европейския съюз и те трябва да бъдат подкрепяни относно партньорствата. Както беше казано и преди, Необходимо е да има реформи в тези страни, необходими са силни ангажименти, тесни връзки с Европейския съюз, трябва да има обмен на най-добри практики, да има конструктивен диалог. Особено за Южния регион важно е Европейския съюз да разполага с достатъчно финансови средства за защитата на бежанци и мигранти, особено когато се отнасят до жени и деца. Необходимо е Европейския парламент да отдаде дължимото внимание на този вид политика. Необходимо е тази резолюция да бъде обоготена с изменения, които засилват а, споменатите преди това виждания. Благодаря, госпожо Копа. Господин Лансбергис има думата. Имам някои коментари по доклада и по начина по който той е съставен. Времето си минава и а, някои от нещата, които са включени, вече а, не са актуални. Разбира се, предложени са изменения. Мога да дам и примери. трябва да се е, променят е, някои елементи в доклада, като се има предвид и е, информацията, която получихме от Венецианската комисия, свързана с Украина. Но има и неща, които имам предвид, свързани с Армения, Сирия и, извинете ме, Грузия. Относно напредъка в Армения – Необходимо е да се каже, че няма напредък по отношение на изпълнението на критериите, свързани с споразумението за асоцииране, това, което приехме тук в Европейския парламент. Мерки свързани с изграждането на доверие и провеждането на реформи. Освен това, ние съжаляваме за последното решение на арменското правителство за това, че те предпочетоха предложението на Русия. Грузия също трябва да отбележи напредък и трябва да се спре окупирането на териториите, които вече са окупирани. Това е един вид провокация в Грузия. Ам, тя е малка по мащаб тази провокация, но все пак съществува. По отношение на Сирия. Нека да си припомним ам, драматичните събития от близкото минало. Освен това е необходимо да се сложи край на сирийския конфликт и да се осъди използването на отровен газ срещу местното население. Трябва да се помисли как да се изнесат оръжията от там, но трябва и да се помисли как да се блокира действията на престъпниците. Трябва да има законодателство. Ние взимаме решения. А в същото време там се използват урадия и отровен газ. Благодаря господин Лансберкис. Господин Шолц има думата. Господин Шолц? Шулц или Шолц? No? Мадам Теохарус. Госпожа Теохарус. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω πιστεί. Would you please use your headphones? Може ли да си сложите слушалките? Казва оратора. Не съм убеден, че Армения е избрала този път и се опасявам, че ние ще изгубим стратегически съюзник в Кавказ Съгласен съм с казаното господин Ламбергис, че трябва да осъдим решението на Армения. Трябва да вземем предвид общ, като обща обстановката в Армения. Необходимо да се вземе предвид факта, че арменските граждани живеят в изолация, в страх, в а, постоянен ужас. Трябва да си припомним и за Нагорно Карабах и за споразумението за асоцииране по отношение на такъв вид територии не трябва да се мери с двоен аршин. Аз не съм убеден във всичко това. Наскоро се срещнах с представители на арменските власти и с арменският министър-председател и се виждат, че те предприемат действия за сближаване с Европейския съюз и не смятам, че доклада трябва да е насочен в обратната посока. Трябва да помогнем на Армения и да я върнем в правия път, така че тя да се отправи към Европейския съюз относно на Горни Карабах. Необходимо е да разрешим този проблем. Но Нека да приложим член 2 от хартата, свързан с правото на самоопределение. Благодаря ви. Thank you very much, uh, Благодаря, госпожа Де Кайзер. Благодаря, господин председател. Двамата колеги свършиха отлична работа, по мое мнение, по двата аспекта на политиката на добросъседство. Политиката за съседство, по-скоро нейното южно измерение, е тази, на която искам да се спра. В измененията има някои неща, както и в текста, които не отчитат последното развитие на събитията. Има някои неточности, например по отношение на Ливан. Аз скоро посетих тази страна. Има затваряне на гражд... границата. Се твърди за сирийски бежанци. Това не отговаря на истината. Но в Ливан има пълна липса на средства за да могат агенциите на ООН и неправителствените организации да се справят с ситуацията. Няма никой на ниво правителство, който може да осъществява координираща функция. Трябва ли да се направи устно изменение или трябва да се изчака? влизане на въпроса в пленарна зала, за да се направи това, защото ситуацията непрекъснато се променя. Господин Ламберзгис, когато а, говорите, че трябва да се заклемят а, а, химическите оръжия, виновниците за използването им, да, има а, споразумения по тези химически оръжия има и някои други аспекти, които са на път да се случат сега в Нью Йорк. Трябва ли да изчакаме до пленарна зала и тогава да направим устни изменения? Искам на този етап да обърна вниманието на колегите, че се налагат някои изменения независимо от отличната работа, която е свършена от докладчиците, защото има много интензивна промяна на събитията в тази част на света. Благодаря, господин Стил. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя двамата докладчици за положения труд. Искам да спомена два аспекта, които по мое мнение са важни. На първо място последователността в е, изготвянето на докладите и отчитането на всички изменения. Именно това казаха, че ще направят докладчиците, особено в светлината на последните събития. След е, представенето на първият вариант на доклада до приемането му. Трябва да се отчете и последната резолюция, приета в Страсбург за Египет. Там се споменават нападенията срещу християни, ролята, която играе Европейският съюз. Надявам се, че измененията ще намерят място в доклада. По време на подобни разисквания трябва да се прави преглед на политическия процес, както в страните, които са наши южни съседи, така и тези, които са източните ни съседи, за да се отчитат събитията, които се случват в отделните държави. Европейският съюз се твърди, че губи позиции в Грузия, в Армения, докато влиянието на Русия нараства. Освен това, Москва се намесва и в Сирия. Трябва да имаме един системен подход към всичко това. Това ще предаде още по-голяма значимост на доклада. Благодаря, господин председател. Както знаете, моята група е изключително критична, когато се говори за европейската политика за добросъседство. Ние сме говорили за това по време на събитията, свързани с арабската пролет. Имаме споразумения за асоцииране. Барак, Бен Али, никой не ги поставяше под въпрос не ставаше дума за човешките права, защото се наблягаше на свободното движение на стоки и на търговията. Това, което не искаме за европейските граждани, не трябва да го искаме и за нашите съседи европейската политика е да се сключват споразумения за асоцииране, като се та економическата политика на Европейския съюз, да се насърчават съседните държави, да реализират економически реформи, за да се отварят пазарите им, да има дерегулиране на пазарите, да има приватизация. Всичко това означава, че работниците се оказват в задънена улица, това се опитвате да изнасяте. Ние сме против това. Ние искаме една политика за съседство на базата на споразумения за асоцииране, което да бъдат на реципрочна основа, да се създават зони на просперитет и общи ценности на партньорите, а не да се налагат ценности на партньорите. Има ясни примери, които показват, е, че съм прав е, в е, това, което казах току-що. Начина по който се отнасяхме с режимите на Мубарак и Бен Али са показателни. Има някои червени линии, като Палестина и Сахара Occidental, territorio... И Сахара. Западна Сахара. Западна Сахара е окупирана от Марокко. Има процес на деколонизация, но европейската политика за съседство иска да бъде над международното право, да даде статут на напреднала държава на Марокко. Същото се отнася и за Палестина. Има военно престъпление, извършени от Израел и това въобще не се разглежда. Нещата не са за човешките права. Лидерите на Европейския съюз, тези, които са на власт, са заинтересовани от економика, която се базира на дерегулацията, за да може капиталът да попада в ръцете на мълцина. Защо да не говорим за отношенията ни с Турция и евентуалното присъединяване на Турция към Европейския съюз? Условията за присъединяване трябва да отчитат, че страната има 40 000 войски в Кипър, има заселници в, в Кипър. Има нарушение на международното право. Благодаря, господин председател. Няколко бележки относно южното измерение на европейската политика за съседство. Господин Панцери а, иска да се а, да има специални работни групи и за други а, страни. Моите изменения са в тази посока. Читам, че трябва да има такива специализирани работни групи и за останалите държави. Евентуалното облегчаване на визовия режим трябва да върви ръка за ръка с споразумение за реадмисия, за да бъдат избегнати проблеми с нелегалната иммиграция. правилно се спомням, има орган, оглавяван от госпожа Аштън и той трябва да изиграе своята важна роля. Трябва да се осъвременят текстовете, свързани с Египет. Миналата седмица в Страсбург говорихме за процеса на помирение и трябва да се включи нещо в този смисъл и тук. Алжир е, и други страни, е, по отношение на тях също не са отнош... е, отчетени някои положителни развития. Имаше мисия за наблюдение на изборите, има планове за подобряване, за засилване на отношенията с Алжир. Господин Танък, благодаря, господин председател. Искам да коментирам нещо казано от колегата от Кипър относно Армения. За съжаление не присъства вчера, когато имахме разискване, и то доста дълъг, по доклада на Пореба. Аз говорих от името на Пореба, тъй като той не беше в залата. Той силно подкрепя позицията на, на Елени. Искам да ви уверя, че не останах с впечатлението от нашата комисия, че парламентът или тази комисия обръща гръб на Армения, въпреки че Армения, за съжаление, взе едно геополитическо решение. Аз считам, че ние трябва да продължим да помагаме, доколкото е възможно, на Армения и да държим вратата отворена за нейно участие в инициативи на Европейския съюз. Вчера беше поставен въпрос от групата на зелените, свързана с а, а, либерализирането на визовия а, режим и а, дали това трябва да се отнася и до арменски граждани, живеещи в Нагорно Карабах. Може би някои не се спомнят какво се случи преди 10 години. Много от членовете на тази комисия не бяха тук. Аз бях първият докладчик по ЕПС, когато беше лансирана тази идея. Бях единствения докладчик. Читахме, че един модел ще действа еднакво добре и за съседите на Нисто, както и тези на Юг, но бързо стана ясно, че трябва да има две отделни измерения. Марокко и Молдава са също толкова различни, колкото бяха и тогава, както са различни Армения и Алжир. Марокко и Алжир също съществено се различават, арабската пролет се превърна в мразовита арабска зима и има стопиране на процеса към демократизация. Русия също се събуди за източното партньорство и тя поставя прът в колелата на този процес. Украина, която е доста голяма страна, по-малка Грузия, продължават да следват своя евроатлантически курс, въпреки че Москва се опитва да ги отклони в друга посока. Милан Мон спомена това. През последните десетилетия и скоро след доклада ми през 2005 Съюзът на Средиземноморието умира от бавна смърт. Разбира се, можем да се опитаме да приложим един, единствен модел за всички, но според мен трябва да бъдем гъвкави, за да има смисъл това, което правим. Аз два пъти съм изготвил доклади. Сега има повече описания по отделни държави, докато преди подхода ни беше по-общ, търсихме допирните точки между страните, докато сега виждаме по-скоро подхода на регатата, тъй като са посочени отделните държави и какъв напредък са постигнали те. Но ЕПС продължава да съществува, трябва да продължим да работим. Искам да благодаря на докладчиците за това, което са постигнали в тази трудна ситуация. Могат да разчитат на подкрепата на моята група, но като концепция проблема се остава. Госпожа Аними Нейц. Уважаеми председател, уважаеми колеги, искам да поздравя работата, свършена от двамата докладчици, Волски е, и Панцери, защото е, те се нагърбили с една мисия невъзможна. Ние, четейки доклада, си даваме сметка за невъзможността на тяхната мисия. Има един параграф за Сирия. При сегашната ситуация не знам как бих могла да го квалифицирам. Когато гледам това, което казва колегата Волски относно Грузия, където казва, че не отдавна има сериозно отстъпление от демократичните норми, можем да си поставим въпроса какво е било качеството на тези норми по-рано, преди промяната. Искам да отбележа, че Египет е единствената държава, по отношение на която а, се иска от Съюза да приложи принципа на условност по отношение на никоя друга страна. Не искаме същото с такава яснота. Аз се чувствам доста неудобно, защото считам, разбира се, раз, а, осъзнавам трудностите, че не може изготви един доклад от 20-30 страници, И когато двамата докладчици са поставени в тази ситуация, поне едно изречение трябва да се включи. Вероник Декайзер също подчерта, че нещата толкова бързо се променят, че това, което е написано преди няколко седмици, вече не е валидно. И още по-малко ще е валидно след две седмици. И за това се питам дали това е иллюстрация на невъзможността на една политика, една единствена политика а, за съседство, приложима за всички страни. Отвъд нашите а, граници на юг и на изток. Въпреки това, аз се възхищавам на труда, положен от нашите колеги. Считам обаче, трябва да обсъдим в рамките на нашата делегация какво да направим относно целостта на текста. Благодаря. Благодаря. Аз също искам да поздравя двамата докладчици за свършената работа. Аз съм представил доста изменения. Обеден съм, че ще се постигне компромис по тях. Относно тези, които се изказаха за Армения. Не бива да не отчитаме това, което е направила Русия. Неприемливо е Армения да предпочете Русия пред Съюза. Не бива да се затваряме очите за това. Изглежда не се прави никаква връзка между участието на Армения в програми на Съюза и този жест на изоставяне на Европейския съюз в полза на Русия. По отношение на казаното на казано от госпожа Нейтс относно за това, че Ибенашвили се опитва да се отгледа собствена опозиция. Тук също трябва да кажем каква е ясната ни позиция. Не трябва да се сравняват държавите Този жест, за който споменах, за нас определено е неприемлив. Allora, e la prima precisazione credo che debba essere fatta. Благодаря. Нека първо изясня нещо. Направихме политически избор, за който ще се боря до край. трябва да застанем на единна позиция по отношение на европейската политика за съседство. Не бива да противопоставяме южното на източното измерение. Трябва също така да разгледаме приоритетите, да отчетем промените, и това ще окаже въздействие и върху работата ни по разработването на проекти, по отпускането на финансиране за устойчив растеж. Политиката в областта на мобилността трябва да насърчава законната миграция, трябва да дава възможност на хората да се завръщат в страните си на происход, за да допринесат за развитието на економиката и за растежа там. Трябва да подкрепяме процеса на демократичен преход както на юг, така и на изток тъй като за нас гражданското общество и върховенството на закона са от огромно значение. Те са в основата на политиката за съседство. Разбира се, трябва постоянно да наблягаме и на принципа повече срещу повече, но трябва също така да отчетем, че от този принцип проистичат някои неясноти. Трябва постоянно също така да актуализираме подхода си. Може би дори ще бъдат днесени устни изменения, когато текстът влезе в пленарна зала. Не винаги проявяваме необходимата гъвкавост, когато трябва да изменим текстовете си, но е възможно ситуацията по места да се промени в рамките на часове и трябва да отчетем тези промени и в нашите документи. Разбира се, необходим ни е общ, единен подход, но трябва да сме и в състояние да го актуализираме. Нямаме много време за работа по текста, имаме и големи ограничения за обема но въпреки това ще се опитаме да включим изменения, например измененията за Алжир и за Египет. Някои изменения, естествено, не са приемливи. Някои колеги дори не са учили както трябва география. И според тях северноафрикански страни трябва да се присъединят към Европейския съюз. Бих препоръчал на тези колеги да си опреснят малко познанията по география. Работата, която вършим тук е много сериозна. Надявам се, че тя ще допринесе за досъвършенстването на европейската политика за съседство, така че тя напълно да отчита промените както на юг, така и на изток. През следващите дни ще работим по детайли по текста. Благодаря, господин председател. В този наш съвместен доклад от значение е общото послание. Призовавам всички колеги да не се впускат в подробности, да разглеждат нещата в по-широк контекст. Политиката за добро съседство трябва да се основава на единен подход. В рамките на този подход трябва да отчетем южното и източното измерение и на трети етап трябва да разглеждаме и държавите по-отделно. Но какво щеше да стане, ако нямахме общ подход, ако прилагахме различни подходи към отделните държави? Нямаше да се получи нищо. Затова трябва да има един общ подход, като се отчитат същевременно и разликите между отделните държави. Е, европейската политика за съседство трябва да се основава на взаимодействие, да е приобщаваща. Само така регионите съседни на Европейския съюз ще имат шанс за мир и просперитет. Много съзнателно в доклада не се спираме конкретно върху отделни държави. Ако искате да се запознаете по-подробно с отделни държави, то прочетете доклада за Марокко и доклада за Армения. Двата текста са много подробни. А ние в този доклад имахме ограничения за обема му. И аз лично много се радвам, че успях да опиша ситуацията в Молдова, например, само с едно изречение. Колкото по-кратки са формулировките, толкова по-добре. Никой не чете дълги текстове. Ако искате по-подробна информация, прочетете докладите за отделните държави. Не мога да взема отношение по всичко казано от колегите, но си записах техните коментари по казаното от господин Ланцбергис, Да, ще има актуализиране на текста за Армения, за Украина и за Грузия, тъй като положението там се променя много динамично. По казаното от госпожа Нейтс, в реалния свят настъпват промени, но това не означава, че не трябва да описваме тези промени, да ги вземаме предвид. И ще работим до последния момент. Ще актуализираме информацията в доклада, доколкото ни е възможно. Показаното от госпожа Нейтс. за Грузия. Appréciation qu'il n'y a pas de, de qu'il y a un recul de démocratie en, en Géorgie. Че има отстъп от демокрацията в Грузия. но има доклад, който показва, че има отстъпление от демокрацията, от нормите. по изказването на господин Ковал. Той тук ли е още? Господин Ковал наблегна на значението на визите. В доклада заявяваме, че трябва да се улесни издаването на визите, да се даде шанс за въвеждането на безвизов режим. И това е всичко, което можем да кажем за момента. Не можем да се впускаме в подробности тъй като целта ни е докладът да е стегнат. Благодаря ви още веднъж за изказванията. Днес ще ги вземем предвид всички. Независимо дали коментарите ви са били в устна или писмена форма, моля проявете разбиране към господин Панцери и към мен, тъй като имаме ограничения за обема на доклада. Основното му послание е, че европейската политика за съседство е жизнено важна за Европейския съюз, че тя е лакмусовият тест за цялостната ни политика. Ако се провалим в европейската политика за съседство, то можете да забравите за Европейския съюз като фактор на международната сцена. Въпрос към господин Сариош Волски. Той бе свидетел на оранжевата революция и знае как тази политика бе изготвена доста набързо. Цялата европейска политика за съседство бе разработена набързо под натиска на някои държави членки, които искаха да удовлетворят Русия. И в резултат от това след оранжевата революция в Украина бяха създадени някои надежди, някои очаквания. Отново казвам, европейската политика за съседство бе разработена набързо за да може Украина и други държави от източното партньорство за определен период от време да останат извън Европейския съюз. Тоест, политиката за съседство има свои изначални недостатъци. Тя се основава на геополитическата реалност от преди 9 години. А, дали е приложима към момента, според мен е под въпрос. господин Сариош Волски, председателят, коментар на председателя. Сега ще проверим историческата памет на Яцек. Господин Сариош Волски, моята историческа памет си е съвсем наред. Аз съм бил министър по европейските въпроси на държава членка към момента. Тогава бяхме съседни за Европейския съюз. Така че аз познавам и двете гледни точки. И тъй като ги познавам, мога да кажа, че европейската политика за съседство е успех. Можехме да постигнем и по-добри резултати, но като цяло резултатите не са лоши. Знаете много добре, че политиката е изкуството да, на това да постигнеш максималното, въпреки съществуващите ограничения. И ако искате европейската политика за съседство да бъде заменена от политиката за разширяване, то симпатизирам на това ваше виждане, но мога да ви кажа, че към момента това е невъзможно. По-добре е една добра европейска политика за съседство, отколкото нищо. Има много какво да се усъвършенства в тази политика. Тя трябва да стане по-динамична, по-приобщаваща, да отговаря в по-голяма степен на потребностите на държавите и така нататък. В текста препоръчваме на Европейския съюз да предприеме действия в тази посока. Има още много какво да се промени и да се усъвършенства, но без политиката за съседство буквално нямаше да има външна политика на Европейския съюз. Тя щеше да е съвършено изпразнена от съдържание. Симпатизирам на вашето желание политиката за съседство да бъде заменена от политиката за разширяване. Но нека отчетем също така, че това е една съдържателна политика, от която се нуждаем сега повече, отколкото когато и да било. Председателят, благодаря. Нека отбележа, че европейската политика за съседство бе буквално изобретена от нашите приятели от Швеция и Полша. Целта й беше да се подпомогнат тези държави, да им се даде европейска перспектива. В никакъв случай политиката за съседство не е средство за задържане на Украина извън Европейския съюз. Това бе първият ми коментар. Вторият. Разбирам проблема на докладчиците. Предвижда се да се изготви един доклад от по-общ характер, но същевременно региона, за който се отнася, той ври и кипи. И е много трудно да се изготви в такъв случай един обобщаващ доклад. Какво можем да кажем в край на сметка. Трябва да се вземе предвид графика, който трябва да бъде напаснат динамично в навечерието на срещата в Вилнюс, в зависимост от промените, които ще настъпят в съответните страни. При всички положения не бива да избързваме, трябва да изчакаме да се случат някои неща, като например да излезе докладът Кокс Квашневски на 15 октомври. Аз самият все още не съм си създал окончателно мнение. Би ми се искало да постигнем определени неща, но не знам дали ще е възможно постоянно настъпват някакви промени, включително и по южното измерение. но ще трябва да изчакаме. Трябва да видим какво ще се случи преди срещата на върха в Вилнюс. Трябва да продължим работа по процеса. Мога да си представя, че в деня преди срещата в Вилнюс ще ни се наложи да се срещнем още веднъж, за да включим едно решаващо изречение в текста. Но може и да не ни се наложи. От изложението на представителя на Венецианската комисия останах с впечатлението, че в Украина има вече много положителни промени, така че предполагам, че ще има съгласие за подписването на споразумението. Трябва сега да сме много внимателни във връзка с изискванията за справяне с селективното правосъдие. Да се надяваме, че този проблем ще бъде решен след излизането на доклада Кокс Квашневски. Това е задачата на двамата господа. По случая Тимошенко също има положителни промени, поне вече могат да се задават критични въпроси, така както бяха поставени в Ялта. Разговарях също така с президента и мога да кажа, че има политическа воля. Президентът Янукович на открито заседание публично заяви, че все още не е взел решение по въпроса за селективното правосъдие. И като се имат предвид изказванията му до момента, мисля, че това е един забележителен напредък. Вече от повече от година парламентът в различните си резолюции ясно се е изказвал с мнозинство по този въпрос. Да се надяваме, че докладът, който ще излезе на 15 октомври, ще реши проблема. А позицията на Русия от изминалите седмици и месеци, натискът, който оказва Русия, са контрапродуктивни за Русия. Днес в разговора с господин Саливан установихме, че има голяма готовност от страна за голяма готовност за подписването на споразумението при условие, че Украина отговори на условията. Освен това е много важно на държави като Украина, Молдова и Армения да се предоставя подкрепа от наша страна, за да могат да противодействат на натиск, който им се оказва. Трябва да използваме възможностите си за финансиране, в това число и възможностите на МВФ. През следващите дни трябва по-подробно да говорим за помощ от страна на Европейския съюз в областта на енергетиката. Мисля, че трябва да се прояви готовност за изграждане на междусистемни връзки така тези държави и в студените зими ще могат да се възползват от европейската солидарност. Сега трябва да работим усилено, да не изпускаме от поглед целта. Много благодаря и на вас, господин Димитров, за проявеното към нас търпение. Благодаря ви, че ни запознахте с последните събития в Грузия. Наскоро разговарях с министъра на правосъдието. Там знам, че има още цели, които не са постигнати. Има поводи за загриженост от наша страна. Но ако положението остане същото през следващите седмици, то ще можем да подкрепим парафирането на споразумението с Грузия. Надявам се, че ще можем да стигнем и до подписване на споразумението, но за това Грузия ще трябва да предприеме съответните стъпки. А след това, на следващ етап, предстои комисията да извърши много голяма техническа работа. Сега преминаваме към моя доклад за общата външна политика и политика на сигурност. Има 49 изменения нови предложения, съдържат в тях нови идеи, които трябва да обмисля и ще трябва да се изготвят и компромисни изменения. Да се надявам, че утре и в други ден ще мога да ви ги предоставя. И по този начин ще мога да включа и вашата позиция в доклада. Искам да ви помоля за вашето разбиране че а, аз ще се концентрирам върху ключовите послания и някои регионални аспекти ще а, ги зачеркна, така че няма да може всяка една отделна страна да бъде изредена, въпреки това да е оправдано. Може би, когато а, се стигне до оценка на отделните изменения, всеки иска да бъде включена някоя страна, <clears throat> но не искаме доклада да стане прекалено а, тромав и да не събуди интереса на тези, които ще го четат. Партньорството, разширяването, Русия, това са ключовите аспекти в доклада. Искам да ви помоля през следващата седмица да организираме среща с докладчиците в Сянка, така че да можем да обсъдим компромисните изменения в началото на другата седмица и ам, преди гласуването да разполагаме с тези компромисни изменения и на 9 октомври да можем да гласуваме без а, проблеми. Това, това, което искам да кажа, като имам предвид измененията, не смятам, че а, ще има някакви осложнения. 9 октомври, каза председателя. Ами, казаха ми, че има грешка. Току-що разбрах за това. 7 октомври е датата. Госпожа Копа иска да вземе думата. Благодаря, господин председателю. Господин Пашко е докладчик в Сянка. Днес на международна конференция ще представя неговите гледни точки. Имаше първоначална дискусия, обхващаща стратегическата тема в доклада. Имаше над 300 изменения и текстът трябва да стане възможно най-кохерентен но е, измененията имат за цел да допълнят текста, а не да го осложняват. Необходимо е да се вземат основните аспекти от е, обща политика за сигурност е, и общата външна политика. Измененията, които са внесени, обхващат няколко политически аспекта значимостта на трансатлантическо партньорство, като се има предвид и щекотлив въпрос, свързан с защитата на данните. Подкрепа, свързани е, с решенията, които ще се вземат по отношение на отбраната в Европа по време на следващата среща на върха политически диалог и интерес в развитието на страните от източното партньорство и другите региони. Ние с нетърпение очакваме да следим конструктивната работа на докладчика по този така интересен доклад. Благодаря ви. Следващия докладчик, господин председател, благодаря ви. да е на ваше разположение за по-нататъчни обсъждания на компромисните изменения. Три неща ще спомена днес. Първо, делят ни седмици от декембрийската среща на върха. Ние трябва да увеличим натиска върху Европейския съвет, така че те да се възползват от този така рядък и безпредседентен шанс, който им се отдава в рамките на общата външна политика и политика а, за сигурност. Председателят на Европейския съвет и някои от министър-председателите не очакват много някакви значителни резултати от тази среща на върха. Парламента трябва да настоява за това те да положат повече усилия, включително и да постигнат по-тесни връзки между Европейския съюз и НАТО. Знаем, че това не е лесна задача, тъй като трябва да се вземе предвид и неразрешимия проблем, свързан с Кипър. Трябва да има един общ модел, свързан с, с националната сигурност и отбрана и прегледа на тези политики. Ние и преди сме призовавали за една, един, един единен документ, който да обхваща всички държави и членки, но явно това е прекалено много. На следващо място разширяването. Все още трябва да имаме предвид, че а, външната политика трябва да се разглежда в рамките и на случващите се в Западните Балкани. И на следващо място а, либералната демокрация. Трябва да настояваме нашите съседни региони, това го обсъждахме и по-рано този след обяд, напълно да разбират нашите стандарти и нашето разбиране за плурализъм, както и нашите норми. Необходимо е изборите да протичат по демократичен начин, след това да се управлява по демократичен начин и след това да се зачита плурализма и ам, мнението на опозицията. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Луначек. Благодаря, господин Брок. От името на зелените искам да кажа, че ние с удоволствие ще се срещнем с вас, за да обсъдим компромисните изменения. Ще спомена някои неща, които от наша гледна точка са много важни. Искаме да ви помолим да ги ем, включите. Присъединявам към казаното от господин Дав, а именно, че е важно да се почертае разширяването. Това е един от най-важните ни инструменти. необходимо да се работи в тази връзка и за да бъде запазен мира искаме да запазите нашите изменения, в които ние включваме възможността за налагане на вето по отношение на някои от държавите от Западните Балкани, имам предвид Косово и Македония. С налагането на, на такова вето се ам, ограничава нашата по-нататъчна работа. Необходимо да се изрази и критика, свързани с ам, скандала за шпионаж, който се разрази в Съединените щати. И две други неща, свързани с Иран е, след последните действия на новия президент в Иран. Може би има смисъл и това да бъде отразено и може да го включите в вашите съображения. И на последно място, предвид актуалните събития, е добре да подчертаем, че от наша страна ние искаме да предотвратим европейски предприятия, а, да предлагат стоки, които могат да се използват от авторитарния режим за други цели такива а, а, фирми не трябва да продават и да използват такъв вид стоки в някой от държавите. Това е важно за Европейския парламент да се надяваме, че ще се съгласите, когато разгледате по-подробно измененията, които ние предлагаме. Председателят говори без микрофон. Hvala gospodine predsjedniče. Evo samo vrlo kratko s obzirom da su i drugi kolege već spomenuli proširenje zapadne... Благодаря господин председателю. Аз ще съм съвсем кратък, защото моите колеги споменаха Западните Балкани и разширяването, искам да ви припомня, че точно в този регион и в които Европейския съюз показва лидерство, се постигат резултати. Например, диалога между Сърбия и Косово. Това, което искам да кажа е, че ам, има очаквания свързани с бъдещето, особено когато се говори за провеждането на политика в Босна и Херцеговина. Комисарият Фюле ще се, свърш, ще се срещне с всички лидери в Босна и Херцеговина и то много ам, скоро, на 4 октомври, ще има политическа дискусия. Тази комисия трябва да обсъди темата по време на свое заседание. Европейския съюз трябва да покаже някакъв напредък. Както и колегата преди мен спомена, ние ако не действаме в Европейския съюз, можем да забравим, че Европейския съюз ще има водеща и лидерска роля в външната си политика. Следващия оратор, благодаря господин председателю. Аз също съм внесъл едно изменение и то е малко необичайно за такъв тип доклади, свързани с ОВПС. Е Смятам, че е дошъл момента, в който ще е удачно да се каже следното. Е, здравето и здравеопазването трябва да се вземат предвид. Това са елементи, свързани с сигурността, в зависимост от това какво се случва по света. Е, в тази връзка В зависимост от това, което се случва, здравето може да бъде влушено в отделни региони от света. Много ще се радвам, ако моето изменение бъде взето предвид. Благодаря. Благодаря, господин председател. Разглеждаме един доклад, който е от изключително значение за бъдещето на Европейския съюз и аз мисля, че трябва да поздравим докладчика за огромните усилия, които са положени при неговото изготвяне. Тук става въпроси за партньорствата, за разширенията, за добросъседството и за всички политики, които се включват към външната политика. Третират се в този доклад и въпроси, които преди малко обсъждахме и които бяха експонирани през последния месец изключително сериозно и това са източното и южното партньорство. Мисля си, че трябва да се направи известна синхронизация между текстовете, които третират източното и южното партньорство, с тези текстове, които вече бяхме обсъдили в останалите доклади, защото това означава, че ние ще имаме еднакви послания към страните, които обхващат тези, тези региони. Един въпрос ми се иска да включим в този доклад, наред с оценката за ситуацията по отношение на подслушването от страна на Съединените щати към европейски граждани, да разгледаме и въпроса за продължаващия визов режим на някои страни, членки на Европейския съюз, което определено трябва да претърпи промяна и да има ново развитие. Благодаря. Е, е, Благодаря, уважаеми колеги. Някои от предложенията са доста удачни и те ще се от полза. Ще видим под каква форма ще ги включим в текста. Както и колегата Дав каза по отношение на бялата книга, една бяла книга е разбира разбира се, израз на позициите на държавите членки, но имаме нужда от европейска стратегия, така че една такава книга няма да е достатъчна. А, тази бяла книга трябва да ам, а, дава аргументи за европейската добавена стойност. Добре е да се намери една формулировка, която да обхваща и британската предпазливост ам, по тези въпроси. Надявам се, че ще стигнем до една разумна, разумна позиция. Благодаря ви сърдечно. Утре или в други ден ще ви изпратим предложенията. Ние сме е, готови дори преди нашата среща, понеделник или вторник, да имаме директен контакт, ако има някакви допълнителни идеи и предложения, така че да се справим по-бързо. Много ви благодаря. А не ми а, е, били по председателството. Okay, dear colleagues, uh, we... Е, уважаеми колеги, е, продължаваме с е, мнението, свързано с доклада за гаранция от Европейския съюз в случай на загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза. Давам думата на докладчика. Това е колегата Ячек Потацевич. Благодаря, госпожо председател. Ще съм кратък. Първо искам да кажа, че целта на това, на това предложение е да преразгледа и да допълни предложението, свързано с гаранцията от Европейския съюз и това в рамките на следващата 7 е, годишна рамка, която започне от следващата година до края на 2020 година. Смятам, че ЕИБ е, е, е един много силен инструмент, с който могат да се насърчават европейските ценности и изпълнението на европейските цели. Необходимо да се подобри функционирането на ЕИБ в тази връзка. Като доклад съм взел предвид следните неща. Първо, необходимо е да има съответствие с член 21 от договора за функционирането на Европейския съюз. Необходимо е ам, действията на ЕИБ да са в съответствие с действията на ЕСВД и да са в унисон с принципите на, външните ни дейности. ЕИБ също допринесоха за внасянето на изменения. Смятам, че е, измененията, които подчертават значението на по-нататъчното и задълбочено сътрудничество между Е и ЕСВД. Необходимо е да има последователност и допълняемост на дейностите на двете институции, както и споделяне на отговорностите. Нещо, което беше повдигнато от друго докладчици в Сянка. Искам да подчертая ролята на Европейския парламент. Аз се опита колкото е възможно да подчертая ролята на ЕИБ в по време на преговорите с партньорите и информацията да не е поверителна. Доколкото знам, бюджетната комисия на 18 септември обсъди въпроса и господин Калфин, който е докладчик, предложи да се увеличат таваните с 1 милиард евро всеки от таваните, така че да се запази мандата на а, нива от 30 милиарда евро като цяло. 3 а, милиарда за м, допълнителния м, таван, който е за периода 2, от 2013 нататък. Смятам, че трябва да приемем това предложение. Освен това, необходимо е да подкрепим страните, които са в процес на пред, пред присъединяване. Бих искал да призова да попитам представителя на ЕИБА, за да кажа какво смята банката по размер на тавана в настоящия момент и е, какви са необходимите инвестиции не само в източното партньорство, а и в южното партньорство пред Сирия и Египет. На втори ми въпрос е към комисията. Как комисията ем, вижда възможността е, за увеличаване на таваните, така както предлага господин Калфин? И в заключение искам да кажа, че благодаря на всички докладчици в Сянка и на всички депутати за тяхната помощ, на господин Лотсън, на госпожа Яконсари и на представители на Зелените, господин Бутикофер. Те всички подкрепиха мнението е становището. Но въпреки това някои неща трябва да бъдат обсъдени. Необходимо постигнем компромиси по някои въпроси. И е, аз ще взема предвид всичките им коментари днес. Благодаря. Мога ли да помоля представителя на ЕИБ да вземе отношение, дали може да отговори на въпроса на нашия докладчик? Моля. Благодаря. Първо искам да благодаря на господин Пошакевич за изготвеното от него становище и за сътрудничеството, което имахме с него. Смятам, че по този начин доклада стана балансиран. Да отговоря на въпроса. Ние смятаме, че основната цел на, на нашите действия е да подкрепяме външните политики и тяхното изпълнение. Това изисква и определена степен на инвестиции. Ние кредитираме определени страни и ще достигнем до определения таван от 30 милиарда. Това ниво може да бъде заложено и в рамките на следващата МФР, въз основа на опита, който имаме в частния сектор, в областта на инфраструктурата, в областта на проекти, свързани с предприсъединителни програми. Е, предвижда се обаче намаляване на средствата в областта на политиката е, за съседство и това ще е, бъде трудно за съответните страни да се приближат към стандартите и нормите, заложени от Европейския съюз. Относно южното съседство, ние искаме да подкрепяме прехода на тези страни към политически и економически реформи. По отношение на източното партньорство, ние постепенно сме увеличили нашите дейности през годините. Имам правито 2007 година и тази година ще стигнем а, повече от 1,2 милиарда в региона и за това ние сме готови да продължим а, в този дух и в тази връзка необходимо да бъдат увеличени таваните. Благодаря. Сега преминавам към отделните докладчици в сянка и първият към който се обръщам е госпожа Лика Яконсари от името на социалистите и демократите. Благодаря ви. Аз съм съгласна с колегите, които се изказаха преди мен, а също одобряваме предложенията на, предложението на комисията. Доклада е много балансиран. Трудно е да се променят някакви ам, географски, а, раз, разпределянето на средства по географски принцип. Ако се увеличи една част, това значи, че взимат средства от друга част И винаги това е за сметка на, на някои страни и от полза за други. Споменаха се тези допълнителни 3 милиарда, по които трябва да работим. Съгласна съм, че докладът е много важен за засилване на някои от важните въпроси, основните права, демократичната свобода, спазване на трудовите права, спазване на правата на човека. Тези принципи не трябва да бъдат подкопавани от други интереси. И има а, страни, в които тези принципи трябва да се вземат предвид. Разбира се, действията на Европейския съюз винаги трябва да са в унисон с принципите свързани с защита на човешките права и опазване на околната среда. Важно е това да се има предвид при изпълнението на международните ангажименти и спогодби, като се имат предвид и споразумент в областта на екологията. Както току-що е, чухме нещо важно за нас, а именно да има прозрачност и публично обявяване на информацията. Ние трябва а, да се придържаме към а, доклада, който преснахме наскоро, свързан с а, корупцията. Необходимо е да има клаузи, които да предвижат борба с корупцията и отстраняване на нелегални практики. Благодаря ви. Сега преминаваме към Грем Уотсън. Uh, След това госпожа Лозинг. Благодаря. Госпожо председател, искам да поздравя Яшек Потасевич за този доклад. Добре е, че всички мислим в една посока. Това личи от измененията, които са направени. Става дума за 25 милиарда за 7 годишен период, т.е. много пари. Има а, писмо до Брок и ако се приеме предложението, съдържащо с това писмо, може да се стигне до 30 милиарда. Какво може да се направи с тях? Моите изменения целят а, три неща. Първо, да се подобри прозрачността в дейността на Европейската инвестиционна банка. На второ място, по-добър географски баланс – както и по отношение на броя на хората, на които помагаме по света, и на трето място външните заеми на ЕИБ трябва да са в съответствие с нашите насоки по отношение на климатичните проблеми и други важни области, които ни интересуват. Ние искаме законодателство на Европейския съюз за достъп до документи да бъде изцяло приложен и не виждаме защо ЕИБ избягва от прозрачността има собствена политика за прозрачност. Искам да попитам Е и Б, защо не са готови, както се предлага в едно от моите изменения, да публикуват изцяло споразуменията, които сключват с трети държави. Не виждам защо това не трябва да е публично достояние. Що се отнася до баланса, искам да запитам, защо толкова много средства отиват за Латинска Америка и толкова малко за Азия дали не може да има по-пропорционално разпределене в съответствие с населението на съответните региони. Мисля, че трябва да се промени баланса. Искам също да запитам конкретно защо те разглеждат на Тайван като държава, която, като държава, към която прилагаме санкции като Куба и други, защо ние разглеждат като Косово или други страни я включат в списъка на държави, които имат право да се ползват от тези средства. Предложенията ми 42, 69 и 72 се отнасят до отчитане на принципите в законодателството на Европейския съюз по тези въпроси, но ЕИБ казва, че това не е приемливо, защото това законодателство не се предлага извън Европейския съюз. Но аз не искам конкретно текстовете на законодателството да се спазват, а по-скоро да се спазва принципа, който е заложен в това законодателство. За да не се осигурява средства за неприемливи режими разходи за заеми, свързани с климатичните промени, са за сега между 22-23%. Аз предлагам 40%. ЕИБ казва, че не е разумно. Колко е разумното? Защо не подкрепяме газови проекти? 54-то изменение предлагам да се заличи. Защо трябва да се финансират такива проекти, свързани с газоснабдяването, след като газовите компании са достатъчно богати, за да извършват нужните инвестиции. Вместо това можем да изразходваме средствата за насърчаване на а, зелена енергия. Аз ще направя и други предложения, освен тези. Ние сме твърдо решени да поставим някои от тези въпроси в доклада. Благодаря. Давам думата на Сабине Розинг след което ще дам думата на представители на Европейската инвестиционна банка, както и представители на Европейската комисия. Това е становище по доклад за предоставяне на гаранция от Европейския съюз за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти, т.е. малко по-ограничен е обхвата Госпожа Льозинг, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин докладчик. От името на Обединената левица внесох няколко изменения. Ще се спра съвсем накратко върху тях. Надявам се, че ще ги подкрепите. Според нас продължава да е абсолютно необходимо да подпомагаме проекти за развитие, осъществявани не само от частния сектор, но преди всичко от държавата. Публичната инфраструктура, като образованието и здравеопазването, трябва да излязат на преден план. А що се отнася до развитието, трябва да подпомагаме постигането на целите на хилядолетието за развитие, така както са изложени в съобщението на комисията. Много е важно също така да се подпомага изграждането на системите за възобновяеми енергийни източници. Ще подкрепим изменения в тази посока. Относно Европейската служба за външна дейност не смятаме, че трябва да й се предоставят компетенции в областта на тези инвестиционни проекти. Сега ще дам думата на представителя на Европейската инвестиционна банка. Моля го да бъде колкото се може по-кратък. След това ще изслушаме и представителя на комисията. Моля ви, двамата бъдете кратки, тъй като ни предстои да разговаряме и с специалния представител на Европейския съюз за правата на човека. И преди това трябва да подготвим залата, тъй като разискванията с него ще са при закрити врата представителят на Европейската инвестиционна банка. Благодаря. Благодаря на докладчиците в Сянка за представените изменения. Ще се опитам да бъда много кратък в отговорите си. След това можем допълнително да обсъдим по-отделно. Относно достъпа документи, ние изцяло прилагаме конвенцията АРУС и законодателство на Европейския съюз по въпроса няма никакво съмнение. Но имаме своя политика за прозрачността, защото трябва да се отчитат нашите специфики като банка. Същевременно, като банка на Европейския съюз, ние цяло предлагаме всички политики, свързани с достъпа до, полите... до ам, документи. Относно споразуменията с трети страни, това са рамкови споразумения, сключвани с страни партньори. Те са обхванати от дипломатическия имунитет. Операциите ни в съответната страна, мисиите ни създават рамката. Няма нищо особено политическо в тях. Нямаме проблеми от наша страна да ги предоставим, но има подписани споразумения през годините, които са се натрупали и ще се нуждаем от съгласието и на другата страна. Преди публикуването им решението не може да бъде взето само от ЕИБ. Всички страни трябва да дадат съгласието си за оповестяването им. Относно а, разделението Латинска Америка, Азия, ние не правим разграничение между различните региони, тъй като потребностите във всички части на света са толкова високи относно развитието на частния сектор, достъп до кредити, а, зелени енергии, здравоопазване, образование и други области, също и действия свързани с климатичните промени. Така че нуждите са огромни. Ние следваме политическите приоритети, направени от комисията, е, от съвета и парламента. Нямаме предпочитания. Ние можем да следваме приоритетите на институциите на Европейския съюз. Също се отнася за Тайван. Това е също политическо решение. Не наша избора да се включва той в един или друг списък. Съветът е и парламента трябва да решат кои са държавите, които имат право да се ползват от тези средства и кои не. Може би комисията ще изрази също своето мнение по въпроса. Относно европейското законодателство, вярно е, че не можем да налагаме законодателството на Европейския съюз извън границите ни, свързани с обществените поръчки, околната среда и прочее. Но като банка на Съюза а, ние предприемаме всички мерки, за да стимулираме прилагането на стандартите на Европейския съюз, а, свързани с обществените поръчки, с а, а, юрисдикцията при неизпълнение и прочее. Необходимо е да се направи анализ на ниво а, проекти, като банка на Европейския съюз и предвид на опита ни вътре в Европейския съюз, ние се опитваме а, да следваме принципите и стандартите на Европейския съюз а, в инвестициите, които изре, реализираме извън а, съюза. И по климата на последно място 25% е целта, която е, е установена от нашия управителен съвет за всички операции на банката вътре и извън Европейския съюз. Би трябвало да имаме същата цел 90% за съюза извън, което е възможно. Ако искаме увеличение, трябва да има обсъждане относно дейността ни вътре в Европейския съюз. Не зная дали това е постижимо. Трябва да разгледаме този въпрос. Ние сме доволни от заложената цел от 25%, която и без друго е доста а, висока при сегашните ни възможности и вероятно трябва да се направи труден избор по отношение на други цели. За газовите проекти това е въпрос за допустимост и ние сме готови да следваме предложения, направени от вземащите решения в тази област. Благодаря. Сега давам думата на представителя на Европейската комисия за няколко кратки бележки. Благодаря, че ми давате думата. Искам да приветствам обмена на мнения в рамките на комисията. Коментарите са интересни, ние ще ги вземем предвид. Искам да се върна към един от въпросите, който беше поставен от докладчика за общия бюджет и какво означава това в финансово изражение. 25 милиарда, поставени като таван, са определени чрез гаранционен фонд, обема на гаранционния фонд, който се осигурява чрез бюджета на Съюза. Ние се опитваме да гарантираме, че 9% от общия мандат да бъде обхванат, оставащите заеми да бъдат покрити от гаранцията. Ако се увеличи гаранционния фонд от 25 на 30 милиарда. Това означава, че трябва да се заделят повече средства от бюджета, за да се финансира тази гаранция. Нямам точните цифри в момента, но ще се опитаме да направим разчети, поне своевременно за обсъжданията в комисията в бюджета в четвъртък. Благодаря ви. Благодаря ви за краткото изказване. Искам да благодаря на всички, които участваха в този първи обмен на мнения по тази важна тема. Искам да ви припомня, че ще гласуваме на 10 октомври. Приключваме по тази точка от дневния ред и можем да преминем към размяна на мнения с господин Рамбринидис но тъй като това ще стане при закрити врата, искам да помоля всички, които не трябва да участват в заседанието, бързо да напуснат залата. Аз също ще трябва да напусна залата за няколко минути.